Good afternoon, ladies and gentlemen. May... Добър ден, госпожи и господа. Моля, заемете местата си. I open this afternoon meeting. Откривам следобедното заседание на Комисията по регионално развитие. Първата точка в дневния ни ред за днес е размяна на мнения с господин Як Аап – министър на публичната администрация, настоящ председател на съвета на Европейския съюз за приоритетите на естонското председателство. Няма да говоря за естонското председателство, тъй като очаквам господин министъра да ни запознае с приоритетите му, съгласно обичайната тук практика. Първо ще дам думата на господин министъра за изложението му. След това ще дам думата на членовете на комисията ни, като ще започна с, като ще започна с координаторите. След това ще има възможност за въпроси от колегите, след което ще има кръг от отговори. Господин министър, имате думата. Austatud Благодаря. Уважаеми членове на Европейския парламент, госпожо председател на Комисията по регионално развитие, уважаеми колеги, за мен е чест днес да съм тук сред вас, за да ви представя приоритетите на първото естонско председателство на съвета на Европейския съюз. С ваше позволение първо ще изложа общите ни приоритети, след което ще премина към теми, които са особено важни за вашата комисия. Основните приоритети на нашето председателство са в съзвучие с пътната карта от Братислава и Римската декларация. По време на председателството си ще се ръководим от четири основни принципа – първият приоритет на Естония по време на председателството ще бъде една отворена, иноваторска европейска економика. Европейският съюз не се свежда само до економиката си, но една силна, иноваторска економика може да допринесе за мир, сигурност и благоденствие. Вътрешният пазар на Европейския съюз, който обединява 500 милиона потребители, е едно от най-големите ни постижения, което е от полза за всички ни. Дружествата са в основата на економиката. Те могат да се учредяват и да постигнат успех единствено ако се ползват с упростени, предсказуеми и насърчаващи дейността им условия. Достъпът до финансиране е от значение най-вече за малките и средни предприятия, тъй като те много често се сблъскват с трудности. В това отношение вторият приоритет на председателството ни ще бъде една безопасна и сигурна Европа. Европейският съюз бе създаден преди повече от 60 години като проект за мир – Днес въпросите, свързани с безопасността и сигурността, отново са сред приоритетите в програмата ни. Нито една държава не може сама да се справи с проблемите, породени от миграционната криза. Ако искаме да успеем, трябва да работим заедно. Безопасните условия на живот – са в интерес на всички ни. Трябва да охраняваме и да управляваме добре външните граници на Съюза, за да гарантираме сигурността си, както и правото на свободно придвижване в Европейския съюз. Оперативната съвместимост и качеството на информационните системи в това отношение са от основно значение. Уважаеми членове на Европейския парламент, третият приоритет на естонското председателство е е цифрова Европа и свободното движение на данни. Разработили сме подробна програма за установяването на цифрова Европа, което е от изключително значение за бъдещето ни. Така ще поставим истински естонски акцент в председателството си. Става дума в случая за хоризонтална тема, която засяга всички области. С приоритет по време на председателството ни ще се ползва пакетът за цифровия вътрешен пазар. Цифровите технологии допринасят за развитието, за трансграничното предоставяне на услуги и за развитието на електронната търговия всички действия, които предприемаме по време на председателството си, ще отчитат и цифровите технологии. Търсейки цифрови решения, ще можем да работим по-добре и по-интелигентно и в други области. Четвъртият ни и последен приоритет ще бъде една приобщаваща и устойчива Европа. Не е възможно да се степенуват по важност приоритетите на председателството ни. Но една приобщаваща и устойчива Европа, подобно на цифровите технологии, според нас е хоризонтална тема. Създаването на добри устойчиви условия на живот и в един цифров свят е в интерес на всички наши граждани. Уважаеми членове на Европейския парламент, надявам се, че успях да направя кратък преглед на всички основни елементи от програмата на председателството ни. Разбирам, че вие, госпожи и господа депутати, сега може би се питате, а какво ще предприемете в областта на кохезионната политика? Не бива да забравяме, че кохезионната политика – е хоризонтална тема и че тази политика допринася за постигането на ред общоевропейски цели. Кохезионната политика е насочена предимно към насърчаването на економическия растеж в страните и регионите ни, към намаляването на разликите между тях. Освен това, тя е насочена към устойчивото развитие и създаването на равни възможности. Кохезионната политика внася и значителен принос в насърчаването на цифровото общество. Цифровите технологии, търсенето на електронни решения допринасят за по-ефикасното изпълнение на кохезионната политика и я популяризират. Кохезионната политика е свързана с няколко от приоритетите ни. Тя играе важна роля в естонската економика както и при провеждането на структурни реформи. Под финансирането по кохезионната политика значително допринесе за възстановяването от тежката финансова и економическа криза. Обеден съм, че Естония е добър пример за това как кохезионната политика, наред с една стабилна економическа политика, може да доведе до успешно сближаване. Уважаеми членове на Европейския парламент, имаме два по-общи приоритета в областта на кохезионната политика. Първо, бихме искали да продължим дебатите за упростяването, ефикасността и бъдещето на кохезионната политика. Председателството ни дава възможност да обсъдим допълнителната стойност от кохезионната политика. Поемаме председателството в момент, когато всички са обърнали поглед към бъдещето. Предходните председателства вече започнаха разискванията за бъдещето. Ще надградим над постигнатото от тях. Готови сме да се вслушаме и във вашите идеи. Комисията публикува документ за размисъл за бъдещето на Европейския съюз. Подготвят се и други подобни документи, като например съобщението за интелигентната специализация, за трансграничното сътрудничество и за най-отдалечените региони. Предстои да излезе и много важният седми доклад за кохезионната политика. Кохезионната политика трябва да е в състояние да реагира на предизвикателствата пред Европейския съюз, държавите членки и регионите. Едновременно с това тя трябва да е близо до гражданите ни. Става дума за политика, която се прилага на местно равнище, но резултатите от нея са в общоевропейски мащаб. В бъдеще кохезионната политика трябва да почива на ясни цели, на разумни и прозрачни правила. Не бива да се стига до прекомерна бюрокрация в тази област. Това е кохезионната политика, която искаме да постигнем, кохезионната политика, която е от значение за нашите граждани. Вчера бяха публикувани препоръките на групата на високо равнище по въпросите на упростяването. Все още има какво да се направи в областта на упростяването. Това е в общ интерес на държавите членки на комисията и на парламента. Като се има предвид предприетото до тук, според нас, разискванията за кохезионната политика трябва да се провеждат на по-официално равнище. През месец ноември бе ще, ще се проведе съвет по общите въпроси, посветен само на кохезионната политика. За нас това ще е възможност да обсъдим изпълнението на тази политика до момента, както и постигнатите по нея резултати. На работно равнище през месец септември и октомври ще организираме разисквания в по-малко официален формат. С директорите на генерални дирекции от областта на кохезионната политика и градското развитие. Вторият ни приоритет е регламентът Омнибус, който вече бе обсъден от Комисията по регионално развитие. Излезли сте със своя позиция по него. Благодарение на работата на Малтийското председателство, в рамките на този процес стигнахме до етап, на който можем да встъпим в преговори с Европейския парламент. Можем да го направим още в началото на председателството си. Става дума за много широко мащабна инициатива. В областта на кохезионната политика, според мен, сме застанали на много силна позиция. Опростяването е в интерес на всички ни. Това е видно по реакциите както на съвета, така и на парламента. Първоначалното предложение на комисията е много окоръжаващо, що се отнася до бъдещето. Надявам се на вашето съдействие. Промените в законодателството са много важни за бенефициентите, тъй като упростяват кохезионната политика и я правят по-гъвкава. Освен това, сме готови да разпределим средства от фонд Солидарност – с цел справяне с огромните щети, нанесени от земетресенията в Италия. Ще ускорим вземането на решение по този въпрос в съвета. Ще направим също така всичко възможно, за да информираме гражданите за постиженията на кохезионната политика. С задоволство отбелязвам, че над 80% от естонците осъзнават каква подкрепа предоставя Европейският съюз на Естония. Мнозинството от тях смятат, че тази подкрепа се отразява положително върху страната и економическото й развитие. Това говори за отлични резултати. Освен това, всички пътуващи към Естония и кацащи на летището в Талин ще могат там да видят една изложба, посветена на постиженията на кохезионната политика. Надявам се, че и вие ще можете да видите тази изложба, когато посетите Талин. Уважаеми госпожи и госпожа депутати, Една кохезионна политика, представляваща европейските ценности, допринасяща за принадена стойност и работеща ефикасно, е в интерес на всички ни. Във връзка с това много високо оценяваме и вашето съдействие. Благодаря. Благодаря, господин министър. Надявам се, че ще имаме възможност да видим изложбата на летището в Талин. Сега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 тези уводни думи и е, си създадох представа за целите на естонското председателство, които много добре съвпадат с представата, която имаме за вашата страна. Нека първо да прочета какво беше казано за кохезионната политика. Много положителни идеи. на английски казвате, е, вземайки предвид дългосрочните цели за развитие на Европейския съюз, както и причините за подкрепата за една силна кохезионна политика. Така че съвсем ясно заявявате своята позиция. И сме а, е, доволни от това. Но после, като се навлезе в текста в малко повече подробности, а, е, и да, кали, каните ни в Талин, но не виждам ем, къде са съществените елементи в ем, тази покана. При предходното председателство Европейският парламент много тясно участва в разговорите, много оптимистично протекоха нещата и е време нещата да се придвижат напред. Говорите за упростяване. И сега говорите за Омнибус, където се съдържат множество предложения за политиките и идеята е, че трябва да а, се приключат основните елементи доста бързо по време на това председателство. Тоест, ще имаме седми доклад за кохезионната политика. Как обаче че ще включите нас? Няма споменаване на конференция на министрите, например, нещо, което е най-малкото, което можем да очакваме. Не, не го виждам тук, обаче ако има такива планове, е, е добре да получим ясни покани. Е, председателят и членовете на комисията трябва да имат възможност да дадат своя принос и на съвета по общи въпроси. И цялостната подготовка тук може да ни помогне. Е, добре да има подготвителна работа и от двете страни. Говорихте и за приоритетите си, що се отнася до цифровия дневен ред. Това за Европейски парламент винаги е била важна тема. Ето да кажем, имахме инструмент, е, е, работихме по инструмента за свързване на Европа. И тогава комисията поиска 10 милиарда евро. Госпожа Круз беше комисар. Съветът отхвърли това искане. След това парламентът включи КТ и свързаната економика като точка втора сред приоритетите си. За нас цифровият компонент беше втори приоритет и сега средствата за него са увеличени на 30 милиарда. Така че Парламентът е направил своята крачка, но съветът така и не последва. Госпожа Вества от името на групата на социалистите и демократите. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Господин министр, добре е дошъл на заседанието ни. Не съм координатор, но мисля, че в голяма степен потвърдихте онова, което изтъкнахме и в доклада си за градивните елементи на кохезионната политика, който бе прият с голямо мнозинство от парламента. Вече казахте немалко за кохезионната политика и за бъдещето й като изложихте приоритетите си. За нас са важни обаче и редица други приоритети. Опростяването се нарежда сред тях. Вчера излезе със своя доклад групата на високо равнище по въпросите на опростяването. Става дума за приоритети, които са важни не само за нас, но и за всички онези, които реализират проекти. Има още нещо, което е изключително важно за нас и за което се опасяваме, че няма да бъде реализирано, а именно финансирането в бъдеще на всички региони, не само на най-бедните и на най-слабите. Наред с най-бедните и най-слабите трябва да се финансират и унези, които в момента са в добро или сравнително добро състояние, тъй като има и редица фактори, които не се подават на предвиждане. Вие самият много добре знаете това. Трябва да има възможности за гъвкавост по програмите, за бързо и гъвкаво изменение на структурата им. Говорихте за електронните средства в кохезионната политика за цифровизацията. Мисля, че това е важно с оглед на уеднаквяването в Европейския съюз. Доколкото знам, в Естония заявленията вече се подават в електронен формат, но в други държави процедурата продължава да е изключително сложна. Европейският парламент излезе, както казах, с доклад по собствена инициатива за градивните елементи на кохезионната политика. Това е един добър, според мен, текст. Сега трябва да се обединим зад каузата на кохезионната политика, за да може тя да има бъдеще, за да може да достигне до хората можем да кажем само добри неща за Европа, но бъдещето на Европа зависи от това, доколко хората по места усещат реално ползите от нея. Господин Ван Милтенбург. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за направената презентация. Вчера имах възможност да се срещна с вас и странно, да поговорим. И имам няколко въпроса към вас. Както знаете, за Европейския парламент е много важно да се приложи дневния ред за развитие на градските райони. Има много ясно, въобще на презентация на направеното от Европейската комисия до тук, например е, що се отнася до работата на съвета по общи въпроси през ноември, се очакваше е, доклад за напредъка за дневния ред за градовете и за партньорствата. Е, ще направи ли Естония предложение по тази тема на съвета по общи работи? Вторият ми въпрос – седмия доклад за кохезионната политика. Ще повдигнете ли и този въпрос на предстоящия съвет по общи въпроси? И също, какво е положението с кохезионната политика във вашата страна? Как я използвате за въвеждане на дигиталния дневен ред и какви са извлечените полуки? Целият свят, най-малкото цяла Европа, ви гледа под лупа поне в тази област. След това, предложението за омнибус е, трябва да се напредне по тази тема. Европа може значително, е, да извлече значителни ползи, ако се опрости достъпа до европейските средства и не съм единственият, който смята, че ще от полза да се постигне успех по време на вашето председателство и накрая. Рано или късно ще трябва да се занимаем с този въпрос и с вас, и с съвета като цяло. Става дума за въпроса за условността. Има макроекономически условия, условности, условия. Това е чувствителна тема в Европейския парламент. Да не говорим за това, че се споменава за допълнителна но, но включване на такива условия, що се отнася до реагирането по отношение на кризата с беженците. Темата става още по щепотлива вземе ги предвид, че а, при Омнибус а, приема на беженци се разглежда като ключова област на инвестиции. Не ви питам каква е личната ви позиция, но а, ви питам как възнамерявате да а, насърчите процеса по темата. Ми, точно какъв ще е вашият подход? Няма да е лесно това обсъждане, но Европа трябва да обсъди тази тема. Пожелавам ви успех в работата на естонското председателство и вярвам, че ще си свършите работата отлично от името на Обединената левица, господина Марджи. Благодаря, госпожа председател. Много ви благодаря, господин министр, за това, че сте тук за мен на мнение в началото на вашето председателство. Председателство, което съвсем няма да е лесно, като се има предвид с какви сериозни проблеми ще трябва да се занимае. Проблеми, които вие вече очертахте, миграционната криза, Брекзит, проблемите със сигурността. Общ, общите действия вече са започнали. Започнаха първо с а, преосмислене на множество европейски политики. Също така започнаха и общите действия, що се отнася до многогодишната финансова рамка, която предстои. И тези две теми са тясно свързани една с друга. Що се отнася до политиката за сближаване, Европейската комисия работи по пет възможни сценария. От тези пет обаче четири за мен са отрицателни за кохезионната политика и бих искал да разбера каква е вашата позиция по тази тема. вълнува ли ви тази тема? Безпокои ли ви тази тема? Мога да ви уверя, че тук в Европейския парламент много от нас се безпокоят за бъдещето на регионалната политика. И не само що се отнася до бюджетните въпроси, но и що се отнася до това, каква би била общата насока на бъдещата кохезионна политика. С други думи, искаме да продължи да съществува бюджетно амбициозна регионална политика – която да изпълнява основните си цели. Защото има някои предложения, които могат да изместят целите на тази политика. И така, искам да разбера каква е вашата позиция за предложението, което напоследък циркулира за премахването на категориите региони. Какво мислите за това? В крайна сметка, се използваха и наказателни мерки с макроекономически условия. След това се създава, създават условия за бонуси и за регионите, които, да, които спазват определени критерии. това за тези две неща водят до едни и същи резултати. И принципно заявяваме своята позиция против макроекономическите условия. Също така, смятаме, че кохезионната политика трябва да бъде взета правит, когато се работи и в контекста на европейското полугоди. За цифровия дневен ред. Тази нова политика е от огромно значение за Европейския съюз и за всички региони. И е ясно, че чрез иновации и научни изследвания можем да постигнем по-добро развитие, но се оказва, че именно метрополите а, са е, региони, които са най-атрактивни най за инвеститорите. И така бихме желали да разберем какво се предвижда, за да може от тези региони, които са най-малко развити, да могат също да се качат на влака на тази нова економика на знанието и да не изостанат от всички останали. И така, благодаря ви много, благодаря и, че подчертахте значението на съобщението на Европейската комисия, което ще се появи по време на вашето председателство за крайно отдалечените райони. Това е съобщение, което очакваме с нетърпение, което е много важно. Миналата седмица в пленарна зала в Европейския парламент гласувахме по резолюция в подкрепа на крайно отдалечените региони и очакваме и вие да заявите тази своя посока за тези региони, които са отдалечени и които изостават своето развитие. Благодаря, госпожа Вана. Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин министр. Благодаря ви, че ни изложихте приоритетите на председателството си и че сте готов да отговорите на въпросите ни и да участвате в дискусията. Мога само да се съглася с вас за това, че кохезионната политика е изключително важна като цяло и изключително важна и за вашата страна, най-вече с оглед на възстановяването от финансовата и економическата криза. Най-късно след публикуването на шестия доклад за кохезионната политика стана ясно, че в някои държави членки и региони единствено и само финансирането по кохезионната политика е довело до публични инвестиции. Затова е и особено важно, както казаха и преждеговорившите, кохезионната политика да е силна, да разполага с достатъчно финансиране, за да може да продължим работа по преодоляването на разликите между регионите. И аз имам няколко въпроса. Единият от тях е свързан с бъдещото финансиране на кохезионната политика и многогодишната финансова рамка. Естонското председателство ще има възможност да окаже въздействие върху дебатите за следващата многогодишна финансова рамка. Опоменавате това в програмата си. Както каза и колегата Омарже, изключително тревожно е, онова, което е посочено в протокола от последното заседание на неофициалната среща на министрите на регионалното развитие по време на Малтийското председателство. В него са изложени пет сценария, в четири от които са предвидени значителни съкръщения на финансирането. Какво е според вас настроението в съвета? Какви мнозинства са се сформирали там? Въпросът ми въжи също така и за продължителността на програмния период. Ще продължи ли той да е 7 години или може би ще бъде съкратен на 5, може би ще се приложи и моделът 5 плюс 5 кой модел би бил в по-голяма степен съвместим с политическия цикъл. Имам и още един въпрос към регламента Омнибус, по който през есента започват тристранните разговори. Знаете, че нашата комисия е изключително скептично настроена във връзка с възможността средства от структурните фондове и от кохезионната политика в неограничен размер да се прехвърлят към финансови инструменти, например по ЕФСИ. Защо? Защото целите на ЕФСИ са много по-различни от целите по кохезионната политика. Едно такова прехвърляне на средства ще отслаби кохезионната политика, дори може да я и постави на карта. Какво е вашето виждане по въпроса? Бих искала също да знам каква е според вас нагласата на съвета. Ще се присъединя към господин Ван Милтенбург, който постави въпрос за програмата за градовете. На 27 и 28 ноември ще се състои форумът на градовете. Кога според вас съветът ще излезе със своите заключения за програмата за градовете? Госпожа Дамато. grazie anche al rappresentante del governo per благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря на господин министър за това, че е тук днес. 27 страници е вашата презентация. Кохезионната политика обаче е спомената само няколко пъти на 10-та страница. Подобни презентации и програми сме получавали и от други председателства но все пак бих искала да подчертая, че председателството, което започва работа сега, е от огромно значение за Хоризонт 2020 година. Много се радвам, че възнамерявате да работите срещу измамите с приключване на работата по създаването на Европейска прокуратура, нещо, което са за, за борба срещу злопотребата с средствата на европейските граждани и с целите на европейската политика. Комисията се очаква да излезе с доклад за приложение на, мест... на основните финансови програми, включително и тази за кохезионната политика, което да доведе до законодателен пакет през първата половина на 2018 година както бе обяснено пред парламент, или най-вероятно втората половина на 2018 година, което обаче за нас би било твърде късно. Комисарите Елтингер и Крецо споменаха различните сценари миналата седмица. Това ще се... Разбира се, че е ясно да се вземе предвид отражението на излизането на Великобритания върху бюджета но трябва да имаме адекватно обсъждане на новата рамка преди края на този мандат. Пожелавам ви успех! Благодаря. Има ли още искания за въпроси и коментари? Госпож... Госпожа Андерсън, заповядайте. Uh, Благодаря. Господин министър, извинявам се за това, че малко закъснях. Имах ангажименти. Вчера се срещнах с постоянния представител в съвета на вашето правителство. Е, този човек се занимава с Брексит. Разговарях и с е, министъра по въпросите на правосъдието. Вие споменахте упростяването и достъпа до европейските средства. В е, нашата комисия отдавна говорим по този въпрос. Искаме да разберем обаче на практика дали това ще се случи. Бих искала да ви попитам във връзка с Брексит. Вие имате опит. Естония е малка държава, като Ирландия. Тя е извличала ползи от европейското финансиране. Аз представлявам Северна Ирландия. 3,5 милиарда сме получили от Европейския съюз. Това е последния фра... транш. Ние сме е, бенефициер. Брексит представлява сериозна заплаха за напредъка, който е постигнат в Северна Ирландия. Мисля, че с оглед на времето на естонското председателство, вие ще трябва да се занимавате с Брексит и е, разбирам, че вашето председателство не е толкова дълго, колкото други, като си има предвид лятната вакансия. Мишел Бърние и другите лица от Европейския съюз продължават с преговорите с британското правителство. За това искам да ви помоля, когато се уточни рамката за преговорите по Брексит, да включите парламента и да пледирате за запазването на споразумението от разпети петък, да пледирате за мека граница между Ирландия и Северна Ирландия, да се опитате да запазите мирния процес, ние сме може би единствената държава, която получава финансиране за запазване на мира и от него има много голяма полза. Знаете, че от дълги години работим за помирение. Всички тези постижения могат да пострадат поради Брексит. Ние сме е, представили едно предложение за специален е, статут на целия остров е, Ирландия не знам дали това ще представлява решение на проблема на Северна Ирландия. По предложението трябва да се работи. Призовавам ви да работите за запазване на споразумението от разпет и петък във всичките му части и освен това да допринесете за запазването на мирния процес в Северна Ирландия и на целия остров Ирландия. Благодаря, господин Рупе, последен оратор от името на комисията. Е, Благодаря, господин, госпожо председател. Уважаеми колеги, поздравявам колегите от Естония, с поемането на председателската щафета. Поставили са си много амбициозни цели за своето председателство, цели, които обхващат редица области от живота на Европейския съюз. Надявам се, че заедно с вас ще можем да осъществим тези амбициозни цели. Изключително важно е това, че кохезионната политика едва сега действително се прилага, както в моята родна страна, така и в редица други държави членки. Унези, които получават финансиране по кохезионната политика, които работят по проекти, са особено загрижени във връзка с бъдещето на тази политика. Вече започнахме дебати по въпроса тук в парламента. Сега предстои да започнете работа в рамките на председателството си. Искаме да знаем как ще подходите към кохезионната политика. От това ще зависи и ситуацията, в която ще се намира Европа. Ще продължат ли хора от по-бедни държави да се местят в по-богати страни? Ще продължат и хора от по-малки градове и села да се местят в големи градове. Отговорът на тези въпроси зависи от резултатите, които ще се постигнат по кохезионната политика и от това как ще се развие регионалната политика равни права за всички. Това е едно много важно мото, под което сте поставили председателството си. Но би ми се искало да знам какво точно смятате да предприемете, за да доближите кохезионната политика до гражданите. Има някои държави членки, в които някои региони получават доста голяма част от финансирането по кохезионната политика, а други по-малки, по-слаби региони не са в състояние да получат финансиране. Какво е вашето мнение? Как би следвало да се разпределя финансирането по кохезионната политика? за да стига то пряко до регионите, а не да се преразпределя на национално равнище в ущърп на някои региони. Благодаря. Това бях въпросите от името на нашите членове. Заповядайте, господин министър. Excuse me. Uh, uh... Ма väga tänan äh, kõigi küsimuste eest, et Благодаря за всички тези въпроси. Те отразяват почти всички теми, които представляват интерес и понякога пораждат тревоги сред вас, членовете на Европейския парламент и сред държавите членки както и у Европейската комисия. Вие споменахте почти всички теми, които следва да се обсъдят в близко бъдеще. И сега, по-подробно. Една тема, която беше спомената от няколко от координаторите. Как Европейския парламент ще участва в разговорите относно бъдещето на кохизионната политика? и как ще функционира времевата рамка, кои дебати, кога ще се провеждат. Вече споменах, че планираме разговори в рамките на две работни групи относно бъдещето на кохезионната политика. Една хоризонтална тема, с която ще се занимаваме, е точно бъдещето на кохезионната политика. Доклада на парламента беше споменат. Ние ще вземем предвид доклада. Вече споменах, че в съвета по общи въпроси ще обсъдим бъдещето на кохезионната политика през ноември. Вярно е, че има проблем по отношение на сроковете – Знаете, че се очаква седмия доклад за кохезионната политика да се появи през октомври. Какво означава това за всички нас, които работим по тази тема? Значи, за да стигнем до заключение в съвета, трябва да започнем предварителна работа още през септември. Няма подробен анотиран дневен ред за заседанието на съвета по общи въпроси но мисля, че дебата ще се проведе. Ако се публикува седмия доклад за кохезионната политика, то ще има дебат относно бъдещето на кохезионната политика. Какви заключения можем да извадим възоснова на всичко това? Какво мога да кажа? Ние ще подготвим заключения по наша собствена инициатива и ще видим доколко те ще съвпаднат с темите в доклада за кохезията. Как можем да приобщим парламента? Има предложения, които определено ще разгледам. Може би може да участвате на заседанията на групата на директорите. Може да има представители на вашата комисия в тези срещи. Определено ще обмислим едно подобно предложение. Една друга тема, която присъстваше в почти всички въпроси, беше доколко за естонското председателство е важна кохезионната политика. Аз вече наблегнах в началото, че тя е изключително важна. Видяхме колко въпроси имаше относно бъдещата многогодишна финансова рамка, проблемите, които ще доведе със себе си Брексит, евентуалното намаляване на бюджета. Както знаете, предложенията за бюджета вероятно ще се появят в идната година. Това не ни пречи обаче да направим предложение, по силата на които да имаме поне очертаване на основните подходи за бъдещата кохезионна политика и мисля, че трябва да чуем позицията на всички. Това е желанието на нашето председателство. Що се отнася до регламента Омнибус, тристранните диалози по този регламент могат да започнат през септември. Направихме вече необходимото, проведохме необходимата подготовка. Целта по отношение на регламента за нас е да можем към 1 януари да приложим регламента. Това е изключително важно и с оглед на настоящия финансов период. По отношение на упростяването, групата на високо ниво свърши отлична работа. Резултатите са публикувани и мисля, че разговорите, които се провеждат в работните групи на съвета, а, са полезни. Обещавам ви, че аз лично ще се срещна с господин Сим Калас, бивш комисар и е, бивш премьер на Естония. Аз се познавам с него лично. Имаше други въпроси относно това дали кохезионната политика трябва да подкрепя всички региони и дали тя подкрепя повече по-бедните региони. Всъщност, тези въпроси са свързани с темата дали трябва да вземем предвид така наречените макроекономически условия. Няма прост отговор на този въпрос би трябвало да се направи подробно обсъждане и да се направят съответните оценки. На пръв поглед изглежда, че няма да стигнем до консенсус. Няма как да пренебрегнем факта, че има теми и сред тях са макроекономическите условия, по които няма консенсус даже тук в тази зала. Ето защо е необходимо да се разговаря и да се намери общ подход. Още нещо, за което попитахте, развитието на градовете. Вчера се обсъди тази тема. На съвета по общи въпроси ще се предостави информация относно подготвителните дейности и комуникацията. Какво точно ще стане в хода на разговорите в съвета, не мога да гадая. На следващо място цифровизацията. Това наистина е един от нашите най-важни приоритети. Това е хоризонтален приоритет в рамките на цялото председателство. И естествено прави се връзка и с кохезионната политика. Нека да дам един пример. Всички дейности, свързани с кандидатстването за финансиране, оценката на молбите, надзора на процеса, отчетността, се извършват по електронен път. Нищо не се подава на хартия или в някакъв друг формат не разполагам в момента с а, тази цифрова карта, която използваме в Естония, но с нея не, ние си вършим почти всичката работа. С нея подписваме споразумения, с нея се обръщаме към властите. Всичко се прави по електронен път. Тази карта се използва и за електронно банкиране имаме и така наречената мобилна самоличност, благодарение на която можем да комуникираме и да се обръщаме към държавната администрация. Всички процеси, всички моби, които се подават в Естония, се правят а, по електронен път. Говорим за така наречената интелигентна специализация. Докато не изградим в целия Европейски съюз е, системи за електронно обръщане към държавните администрации във всички държави членки, няма как да придвижим напред други стратегии за иновации, които имаме. Точно в тази връзка Естония би искала да се работи. В е, настоящата комисия знаете, че наш комисар Андрюс Ансип, той отговаря за цифровизацията и е изключително компетентен Надявам се, че сътрудничеството с комисията ще бъде ползотворно. Не мога да говоря конкретно за това какво ще стане с финансирането на многогодишната финансова рамка. Но мисля, че тя ще остане като явление. Не сме съгласни за кохезионната политика да има по-малко средства, отколкото за други политики. Това е наша твърда позиция и ние ще защитаваме в хода на разговорите по МФР. Петте сценария в Бялата книга. Аз не бих бил такъв песимист. В различните документи за обсъждане, представени от комисията, кохезионната политика се споменава и то изрично. Очевидно тя е много важна. Надявам се, че нито един от отрицателните сценарии в крайна сметка няма да се приложи и ние ще работим точно за постигането на тази цел. Вече потвърдих, че нашето председателство ще се погрижи за кохезионната политика въпросите свързани с Брексит. Много ми е трудно да отговоря. Водим преговори в момента. Няма как да ви дам ясни отговори. Обеден съм, че в хода на преговорите ще стигнем до там, че всички граждани, независимо дали са европейски граждани е, или са граждани, които живеят в Северна Ирландия. Мисля, че ще стигнем до там, че е, никой няма да загуби от е, правомощията, които има сега. Наше задължение е да запазим единството на Европейския съюз. Трябва обаче да се постигне напредък и да се разговаря конструктивно. Не би следвало да изоставаме от графика. Ние ще положим всички усилия, за да не се стига до забавяне. Интелигентната специализация. Ще публикуваме съобщение по този въпрос. Разбрах, че има разминавания във виждането кога ще се случи това, кога ще се публикува съобщението. Някои казва днес, други казват идната седмица. След като то се появи, ще започнем разговори. Извинявам се, ако не съм отговорил на някои от въпросите, ще се опитам да си припомня, ако нещо съм пропуснал и ще отговоря, когато отговарям на следващите въпроси. Благодаря, господин министр. Мисля, че всички въпроси получиха своите отговори. Бих желала от името... Имате бележка, господин Ван Нистелрой, така ли? Току-що разговарях с колегата тук до мен относно отговорите. Доколкото разбрах, председателството ще работи за включването на евродепутатите в процеса и ще получим покани. Нека да говорим по-конкретно обаче. Талин е чудесен град, бихме искали да го почувстваме. Споменахте бъдещето на кохезионната политика когато говорим за него, няма как е, парламента да не е участник. Е, правилно ли разбирам, че ще ни поканите? Благодаря за тази бележка. Е, иска ли министъра да отговори? Благодаря ви за този въпрос. Нека да уточня, тъй като въпросът е изключително важен. Вчера се срещнах с колеги и от изказванията разбрах, че евродепутатите искат да получат покана, защото за тях темата е изключително важна. Членовете на Комисията по регионално развитие искат да участват и искат гласа им да се чуе. Мисля, че когато говорим за седмия доклад за кохезионната политика, няма да е възможно да има официални заключения до съвета по общи въпроси. Мисля, че след като се появи доклада и след като дебата в съвета се проведе, след всичко това мисля, че ще е възможно ние да проведем среща с вас. Не съм казвал на никого до сега нещо подобно. Възможно е да се срещна с вас едва след като се случи всичко това и тогава можем да говорим какво ще правим от там нататък. Това е една възможност. Благодаря, казва председателката. Ще поддържаме връзка с естонското председателство. Ще имаме възможности, тъй като имаме тристранни разговори, знаете, имаме съвместни задължения, така че ще кореспондираме с вас, не само с министъра, но и с цялото председателство. Благодаря, господин министър, благодаря за презентацията, благодаря за отговорите, благодаря за откритостта. Благодаря ви за онова, което до сега не сте казвал на никого, но го казахте пред нас. Благодаря ви още веднъж. Надяваме се, че ще имаме едно ползотворно сътрудничество с вашето председателство и ще продължим да работим в същия дух. Продължаваме с дневния ред на нашето заседание. Следващата точка е първа размяна на мнение относно становището на господин Хетман. Става дума за Европейския корпус за солидарност. Няма да повтарям историята от миналата година, речта на Юнкер, решението и съобщението на комисията. Може би господин Хетман ще представи предисторията на въпроса. Извинявам се за шума в залата. Мисля, че в крайна сметка той ще отихне. Заповядайте. Е, Благодаря, госпожо председател.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 възможност за участието на хиляди млади хора в дейности им, израз на солидарност. От този инструмент могат да проистъкат действително допълнителни ползи. Приветствам факта, че господин Юнкер обяви създаването на този инструмент. Поздравявам Европейската комисия за това, че предвиди възможност в рамките на много кратък срок да могат да се включат първите доброволци. В сравнение с други европейски програми, Европейската комисия реагира бързо, безпредседентно бързо. Разполагаме с предложение за законодателен акт за Европейския корпус за солидарност, което е много добре. Няма никакво съмнение, според мен, в изключителното значение на емпатията и солидарността за доброто функциониране на едно общество. Доброволческият труд е от изключително голямо значение – много се радвам, че комисията излезе с отделна инициатива на базата на реализираните до момента програми. Мисля, че в момента се поставя по-силен акцент върху солидарността. Предложението на комисията е свързано с Интеррек, като едновременно с това се запазват специфичните характеристики автономността на тази програма. Европейският корпус за солидарност е не само програма за доброволческа дейност. Този инструмент дава възможност и за трудова заетост и стажове, свързани с областта на солидарността. Трябва да се погрижим за това да не се заменят вече наети лица от хора, работещи в рамките на Европейския корпус за солидарност. Този корпус трябва да се използва по съразмерен начин. В зависимост от това как сработи той, съотношението доброволчество, трудова заетост ще бъде 80% към 20%. Според мен обаче трябва да се постави по-силен акцент върху стажовете и трудовата заетост. Като се има предвид това, ще внеса някои изменения, в които ще изтъкна регионалното измерение на предложението за регламент от името на нашата комисия. Надявам се, че всички политически групи, представени в нашата комисия, ще ги приемат, както и че ще изготвим едно много добро становище. Не е пълен списъкът на докладчиците в сянка, който е в папката ми. Така че ако сред нас има докладчици в сянка, които искат да вземат думата, моля да заповядат. Господин Такола. Tota, в документите ми е записано, че аз съм докладчик сянка. Ще се опитам за това да се изкажа по текста. Виждам, че всички са си сложили слушалките. Финският никак не е лесен език. Цяла вечност е необходима, за да го научи човек. Няколко думи за Европейския корпус за солидарност. Чудесна е идеята за насърчаване на солидарността и сближаването. Те са сред основополагащите принципи на Европейския съюз. Предложението за регламент представлява правното основание за Европейския корпус за солидарност. Съгласно това предложение, младите хора в бъдеще ще имат възможност да участват в действия израз на солидарност, да разширят уменията си, като извършват или доброволческа дейност, или биват назначавани на работа. Този инструмент ще насърчи участието на младите хора в подобни дейности, ще им даде възможности за повече мобилност – както и за професионално образование и обучение. Младите хора ще могат да кандидатстват за участие, използвайки един портал, което също е добре. Имам няколко въпроса, на които бих искал да получа отговор или от докладчика, или от комисията. Какво е очакваното въздействие на корпуса върху финансирането на програмата Еразъм Плюс? Ще има ли отражение върху финансирането на тази програма или върху подготовката на действия по нея? Как ще се гарантира и неизползването на ефтин труд чрез този корпус? какво ще е отражението на корпуса върху програмата Erasm+, както и върху Европейската служба за доброволчество. Поне праговете са по-низки, има по-достъпни възможности за доброволчество. Ако бъде въведен корпусът за солидарност, ще сложи ли това край на Европейската служба за доброволчество? Националните компетентни органи ще координират ли дейностите по корпуса, които са свързани с професионалното образование и обучение? от кои страни ще са унези, които ще участват в този корпус, какво ще е тяхното ниво на образование. Това са за сега въпросите и коментарите ми. Сигурен съм, че заедно с господин Хетман ще изготвим едно добро становище и че ще можем да реагираме на предизвикателствата, както и да намерим отговор на все още нерешените въпроси. Благодаря, госпожа Вана. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин Хетман, за уводните думи. Извинявам се от името на колегата Митери Райнтке, която е докладчик в Сянка. Днес ще се изкажа от нейно име. Зелените приветстват Европейския корпус за солидарност. Той е възможност за младите хора да натрупат опит в доброволческата дейност и да работят по свои проекти. Комисията е готова да задели нови средства за корпуса, но откъде ще бъдат набавените? Изключително погрешно би било според нас да се отклоняват средства от добре функциониращи програми, като Фонда за регионално развитие или Еразъм Плюс, например. Държавите членки ще трябва да предоставят свежи пари за корпуса. Искаме също така корпусът да бъде напълно интегриран в Европейската служба за доброволчество. Не бива тази служба да бъде поставена на карта. Изключително добре, че извинете, не се прави разлика по корпуса между наемането на работа и доброволческата дейност. Необходими са други мерки за насърчаване на младежката заетост. Не могат да бъдат предприемани такива действия по линия на корпуса. Трябва корпусът да е насочен също така най-вече към местните общности, най-вече към тези в неравностойно положение. Освен това, той трябва да е достъпен, не бива да е с ексклюзивен характер. Доброволческата дейност не бива да е достъпна само за привилегированите. Госпожа Дамато. Благодаря, госпожо председател. Европейският корпус за солидарност е от изключително голямо значение, като се имат предвид множеството природни бедствия, на които бяхме свидетели през изминалите години. Тази програма е с емблематичен характер. Конкретно по становището. През 2016 година господин Юнкер заяви, че целта на корпуса е да предостави на младите хора възможност да участват в редица дейности в райони в Европа, изпаднали в затруднено положение заяви, че корпусът ще бъде възможност за младите хора, за органите на местно и регионално управление и други структури да се справят с редица предизвикателства, пред които е изправен и Европейският съюз. През месец април парламентът излезе с резолюция, в която изисква от комисията в рамките на корпуса да прави ясна разлика между доброволческата дейност и стажовете. За да бъдат третирани тези два вида дейности, действително по-отделно. Трябва да се прави разлика, заявихме в резолюцията си, между работата, извършвана от доброволците и стажантите. Освен това, на първия етап от работата по корпуса, той трябва да бъде включен в други програми, най-вече от областта на образованието и културата, като Еразъм Плюс, Младежката гаранция, програмата за европейските граждани и други. Не става обаче ясно как ще бъдат набавени финансовите и човешките ресурси за този корпус. Трябва да има пълна яснота по отношение на бюджета. Госпожа Смолкова. Няма докладчик сянка от социалистите и демократите. Много се радвам, че ще бъде създаден Европейският корпус за солидарност. Думата солидарност има положителна конотация. Членовете на групата на социалистите и демократите в Комисията по регионално развитие са убедени, че солидарността е двигател на развитието, че тя ще допринесе и за преодоляване на разликите между регионите. Имам няколко въпроса. Ще внеса и изменения по становището. Според нас Европейският корпус за солидарност трябва да почива на ясни правила. В противен случай ще се стигне до неясноти защо, например, само млади хора следва да участват в дейности по този корпус? И какви млади хора се имат предвид учащи се или хора, които вече имат професионален опит? Ще има ли ограничения за възрастта? Какви дейности им ще се извършват? Само образователни ли им? или дейности, за които възниква необходимост в зависимост от съответната ситуация. Подкрепяме тази инициатива. Госпожа Мишел, имате думата. Ja, vielen Dank. Ähm, wir finden insgesamt... Ähm... Госпожа Михелс. Благодаря. Радваме се, че се предлага този проект за Европейски корпус за солидарност. Това е едно добро предложение, тъй като то се основава на правилното решение. Но има според нас все още някои неясноти. Така, например, въобще не е ясно дали ще има разграничаване между този корпус и Европейската служба за доброволческа дейност. Явно акцентът по корпуса не е единствено и само върху доброволчеството. Подпомагането на младежите за намиране на работа или място за стаж, явно също е мярка предвидена по корпуса. Не знам дали има смисъл от извършването и на такива действия в рамките на този корпус. Разбира се, добре е Европейският съюз да излиза с подобни инициативи, но не ми е съвсем ясно кой в крайна сметка ще отграничава проекти, основаващи се на солидарност, и почиващи само на такава дейност от стажовете, например. Защо също така има ограничение в времето за трудовите правоотношения в рамките само на 12 месеца? В крайна сметка искаме да гарантираме на младите хора стабилни работни места. Не на последно място възниква и въпросът за финансирането. Предвижда се отклоняване на средства от 8 различни програми. Подобно на зелените, искаме и ние да знаем как точно ще се осъществява финансирането. Благодаря, господин Ван Нистелрой. Eh, Благодаря. Мисля, че е добре това, че Комисията по регионални въпроси разглежда тази инициатива. Но трябва да минем отвъд новата дейност и да видим какви неща липсват в Европа. Това, което липсва, е участие на гражданите например, когато има природни бедствия и въобще други обществени занимания. И трябва да насърчим създаването на такива инициативи. Защо да не насърчим градовете и регионите да кажат, че трябва да а, насърчат участието на младите хора в обществения живот. Много често забравяме, че младите хора, участвали в дадени програми, винаги имат голямо желание да поговорят за оп, натрупани опит. И не е лошо да имаме това предвид, да видим как гражданите могат да бъдат насърчени да участват по-активно. Комисията по регионални въпроси трябва да насърчаваме подобен тип участие. В Комитета на регионите има много хора, които поддържат връзка с различни комисари и мисля, че е добре като цяло да насърчим хората да са по-активни. Това може да стане чрез песата, пресата или пък чрез по-съвременни методи, видеоматериали, блогове. Въобще е по някакъв начин да се каже на младите хора, че ги подкрепяме. А не 12 е месеца по-късно, за пореден път, да анализираме защо поредна, поредната програма се е провалила. Трябва да въвлечем хората, те да почувстват, че програмите са и техни. И става дума и е, за обществеността като цяло и за неправителствените организации. Защото иначе нищо няма да се промени. Всъщност аз а, съм написала една книга, която се нарича Let the Star Shine. А, нека да греят звездите, тези млади хора да греят. Благодаря ви, господин Ван Нистора. Има два представители на Европейската комисия, два, две генерални дирекции. Кой ще вземе думата? Пръв? Okay. Good afternoon to everybody. Mr. Robert yes. Okay. Yeah. Good afternoon to everybody. Господин Робърт Франс. Добър ден на всички. Казвам се Робърт Франс, че работя в Генерална дирекция образование, младеж, спорт и култура. Ние отговаряме за приложението за фазата за приложение на Европейския корпус за солидарност. И слушах доста изказвания. И ам, много от тях се повтарят и други е, коментари, които сме чули. Така че много ви благодаря за подкрепата, за идеята за Европейски корпус за солидарност и за това, че даваме възможност е, младите хора да изразят своят ангажимент към солидарността, към участието в развитието на Европа. Сега е, преминавам към въпросите ви. Беше зададен въпрос от няколко от изказалите се за въздействието върху програмата Еразъм Плюс. Знаете, че вече повече от 30 години работи Европейската доброволческа служба. Със създаването на Европейския корпус за солидарност прехвърляме дейностите, които са развити в държавите членки за доброволчество в рамките на тази програма към Корпуса за солидарност. Прехвърляме и средствата. Но това не означава просто, че сменяме етикетите. Добавяме нови неща. Първо елементите, свързани с с стажове и заетост. Създаваме и нови формати при доброволчеството и създаваме възможност да се работи добро в тази програма, не само в различни страни, но и в същата страна. ясно е, че трябва да се занимаем с два елемента на приложението – качеството, т.е. да не се ограничава качеството на а, доброволческите места, напротив, да се увеличи. Второ, да се предоставя по-добро обучение и по-добри работни места и да има ясна, ясна разлика, ясно разграничение между стажовете и работните места. Предлагаме и нови формати за някои дейности. Предлагаме краткосрочни формати в рамките на групата, доброволчески екипи, да кажем, млади хора от по-необлагодетелствена среда може да имат определени предпочитания в тази връзка, може да има а, доброволчески труд на пълен работен ден, може да е на а, непълен работен ден, т.е. млади хора да предприемат доброволческа дейност в рамките на свободното си време. И това може да даде допълнителен тласък за програмата да стане по-приобщаваща. Структурите за приложение на Европейския корпус за солидарност са същите като тези за Еразъм Плюс. Тоест, приложението няма да тръгва от тук, от Брюксел, от изпълнителните агенции тук, а ще се превеждат чрез национални агенции в държавите членки. По този начин ще имаме по-добър подход към по-малките проекти на място. Националните агенции, които по-настоящем отговарят за приложението на Европейската доброволческа служба, ще бъдат отговорни е, за целия корпус за солидарност, включително неговите измерения, свързани с заетост. По-настоящем имаме близо 33 000 млади хора, които са се регистрирали в базата данни, които са готови да участват в доброволчески труд и в стажове и в заетости. И там, където трябва да отбележат а, а, каква дейност а, ги интересува, 86% от тях казват, че са да, готови да участват и в единия тип труд, и в другия тип труд, което е много насърчаващо, защото показва действителното желание на младите хора да направят нещо в областта на солидарността. Това ще е едно поколение от мотивирани млади хора и на него ще разчита корпусът. Това ни дава възможност да работим заедно с тези хора, не само по време на периода на включването им, на активната им работа, но и преди това и след това, да кажем, да им помогнем да навлязат на пазара на труда с натрупаните умения. Що се отнася до бюджета, дейностите, за 191 милиона плюс 5,9 за правлението по доброволческия труд от старата програма се прехвърлят в корпуса. Има още бюджетни средства, които остават в Еразъм Плюс за доброволчески труд, който, който не попада под географските изисквания на дейността на Европейския корпус за солидарност. Тоест и в двете програми ще има възможност за подкрепа за доброволчески труд. И тъй като едни и същи органи прилагат двете програми, и бихме искали те да работят по един и същи начин, по, процесите да са подобни, оборудването да е подобно. и смятаме, че ще има сравнително гладко съвместяване на дейностите. Някой спомена значението на местните общности, на въвличането на младите, на възможността да се осъществи връзка с случващото се на място – тук трябва да споменам не една от е, основните е, цели на програмата. Занимаваме се не само с младите, не само с организацията, но и с потребностите на общността. Вече правим усилия да обвършим а, е, доброволческия труд с случващото се на място около тези млади хора. Едно, един от поводите за объркване е свързан с разликата в първата фаза. Между първата фаза през 2017 основана на съобщение на комисията от декември 8 програми, които да мобилизират идеята за солидарност, през 2017 година прилагаме 8 различни програми, които допринасят за тази идея, но това са 8 отделни програми. И това, което ги свързва е, че всичките черпят от тази група записали се заинтересовани млади хора. И използваме същите органи за управление. Беше зададен и друг въпрос, защо се занимаваме само с млади хора и как, как дефинираме понятието млади хора. А, става дума за групата хора между 18 и 30 годишна възраст, а, защо именно те? Ами защото те са доста уязвимо положение. Често са доста по-тежко пострадали от економическата криза и биха могли да допринесат с много за посрещане на потребностите на обществото. И е добре да бъдат включени, а е, не изключени. Е, беше зададен въпрос за различните типове дейности и формати – заедно с предложението за регламент е, сме изготвили концептуален документ на е, комисията, в който се описва в подробност какви са различните типове дейности и как трябва да изглеждат форматите. Имаше един въпрос за това защо е, максималният срок на участие е 12 месеца, защо не повече. Ами, защото този инструмент не трябва да бъде изглеждан като инструмент на пазара на труда, като заместител за работни места, като активна политика за борба срещу безработицата. За тези цели Европейския съюз има различни инструменти. Тук се занимаваме с стажове и заето само в области свързани с проява на солидарност. Ако разгледате внимателно предложението, както беше споменато в първото изказване, средствата за измерението за ето са много по-малко от тези за измерението доброволчески труд, защото смятаме, че доброволческият труд сам по себе си е един от най-силните изражения, едно от най-силните изражения на солидарност. Имаше още един въпрос за финансовата стабилност. Ами точно заради това предлагаме отделно правно основание. С това предложение предлагаме правна сигурност за 341 милиона евро за 3 години за организациите, които действат в областта на солидарността. И има различни възможности, които това може да създаде. Благодаря ви за идеята да се насърчат регионите и градовете да сътрудничат, да работят активно. Точно това искаме да постигнем. С създаването на тази група записали се активни, е, желащи да бъдат участници, млади хора. Имаме за цел не само да намерим хора за програмата, но и да се чуе за солидарността в Европа. Затова ще работим с вас и с Комитета на регионите по тази тема за в бъдеще. Надявам се, че успях да отговоря на повечето от въпросите ви. Благодаря много. Много интересно обяснение, госпожо Ридлер. Искате ли да добавите нещо. Заповядайте. Всъщност колегата Робърт вече много добре очерта е, положението. Аз съм от Генерална дирекция за етос. Искам да добавя само едно нещо. Измерението свързано с заетостта Основната цел тук не е да се справяме с младежката безработица в Европа. Имаме други инструменти, например младежката гаранция. Тя има много по-широко приложно поле и тя трябва да подкрепи безработните младежи в Европа. Нека да не забравяме, че 20 000 работни места, които се предвиждат, не са достатъчни за да се справим с младежката безработица. Това просто е една допълнителна възможност за младите хора. По този начин те ще могат да участват в дейности, свързани с проявата на солидарност. Имаше въпрос относно ефтиния труд. Всъщност и ние се стараем да гарантираме, че тези работни места ще са с достатъчно добро качество. Ето защо изискваме всички стажове, например, да отговарят на рамката за качество за стажовете. Освен това, стажовете трябва да са платени от страна на работодателя. Що се отнася до работните места, те трябва да отговарят на всички национални регулации, включително и разпоредбите за минимално заплащане, ако съществуват такива. И накрая, а, например, някои търговски камери, служби за предоставяне на публични услуги, бихме искали да участват. Надяваме се, че те наистина ще участват, защото тяхната интелигентност по отношение на трудовия пазар е по-голяма. И те биха могли да а, използват по-добре възможностите за интегриране на трудовия пазар на млади хора, след като те са прекарали известно време на съответното място. Били са на стаж, например, или са извършвали някаква друга дейност в съответната организация. Благодаря господин Хетман за заключение. До, е, до кільку квести, до кільку pytań. На większość pytań е, odpowiedział е, zarówno pani. Благодаря. Имаше няколко въпроса. Повечето от въпросите вече получиха своя отговор. Аз не съм говорител на комисията, точно обратното. Мога да отправя критики спрямо работния документ. Нека да не забравяме, че той беше създаден за много кратко време и все пак отговаря на определени стандарти, качествене. Мисля, че трябва да поздравим колегите, включително и тези от комисията. Господин Такола говори за онова, което ще се случи след 2020 година. Всъщност, това не е задачата пред този конкретен документ, тъй като той разглежда годините от 2018 до 2020. В документа се говори за финансови ресурси, които ще дойдат най-вече от Еразъм Плюс и от Европейския социален фонд, както и от програмата LIFE, механизма за гражданска защита – както и от Фонда за регионално развитие. Всичко това е описано много подробно до 2020 година. Какво ще стане след 2020 година ще се обсъжда на по-късен етап. Какво ще стане с доброволческата служба, например? Как виждам аз нещата? Тази доброволческа служба ще бъде налична в всички държави членки на Европейския съюз. Ще има и доброволческа дейност, насочена към трети страни, които не са членки на Европейския съюз. Мисля си, че подобни действия обаче трябва да бъдат допълнителни по своя характер. Госпожа Смолкова говори за областите, в които ще се разкриват възможности и работни места. Ами, ясно е. Защита на околната среда, здравеопазване, спорта, физическата дейност, превенциите и заличаването на щетите след природни бедствия. Всичко това е описано много-много подробно. Естествено, можем да дебатираме дали списъка трябва да бъде разширен или съкратен. На следващо място, този нов инструмент не би следвало да е свързан само с трудовия пазар. Беше представена идеята за качествени работни места. Беше говорено за платени стажове. Мисля, че това са нещо като предпазни механизми, за да не се стига до там, че в крайна сметка да има злоупотреби. Необходимо е да се гарантира, че младите хора наистина могат да получат по-добри умения и да се развиват. Що се отнася до това, кой може да участва, представителя на комисията вече го каза. Хора, които са по-млади от 30 е, години. Бяха споменати и хората в неизгодно положение – това е изключително важно. Това може да са хора с увреждания, хора с затруднения при обучителния процес, хора с здравни проблеми. Тези аспекти също са много добре описани. Мисля, че като цяло нещата са разписани както трябва. И накрая разбирам какво имате предвид, когато говорите за равновесие за тези 20%, които са за доброволчеството? Аз съм напълно съгласен, че този инструмент няма да елиминира младежката безработица в Европейския съюз. Аз обаче бих предложил да променим малко нещата. Да променим съотношението защото ако погледнете положението сред тази възрастова група в Европейския съюз, трябва да кажем, че дори само едно лице да получи някаква работа чрез тази програма, това вече представлява добавена стойност. А стабилното работно място е нещо много по-различно от доброволчеството. Благодаря, ще разгледаме този текст след лятната вакансия. Благодаря за разговор. Продължаваме с следващата точка от дневния ред. Това е становището на колегата Валкар Салсисо. То се нарича економически политики на еврозоната. Заповядайте, господин Сисо. Благодаря, госпожо председател. Тази сутрин го казах, но нека да повторя още веднъж. Благодаря ви за това, че ми позволихте да дебатираме днес след обед. Знаете, че трябваше да разговаряме тази сутрин, но не успяхме. Още веднъж ви благодаря. В своето становище аз подчертавам важността на кохезионната политика – тя е инструмент, който може да доведе до създаването на работни места, на растеж в регионите и градовете, може да привлече инвестиции. Мисля, че никога не е късно да се говори за това какво трябва да се случи с економическото и социалното сближаване. Никога не е късно да се говори за заличаване на празноти, за хвърляне на мостове между регионите на Европа, за сближаването им. Европейския съюз минава през тежки времена. Кохезионната политика е основният инструмент, с който разполагаме, за да можем да дадем тласък на конкурентоспособността, за да можем да имаме истинска солидарност, за да можем да намалим неравенството. Защото знаете, че неравенството особено много се задълбочи в тези кризисни времена. А кризата продължава вече няколко години. Аз подчертавам колко е важно да продължим да говорим, да подобряваме резултатите, в ежедневния живот на гражданите, до които се стига благодарение на кохезионната политика, Говоря за всички измерения на европейските региони и съответно не пренебрегвам обаче и селските райони. Не говорим само за градските райони. На следващо място говорим за инициативи за научна дейност, за иновации, особено тези, които са насочени към младите хора. И накрая, но не и на последно място по значение, естествено, ние говорим за това колко е важно да има упростяване в кохезионната политика, за да може в крайна сметка да оползотворяваме по-ефикасно ресурсите. Инициативата за младежката заетост помага за създаването на работни места. Знаете, младите хора не са само бъдещето на Европа, те са и настоящето, затова те винаги трябва да са в центъра на нашето внимание, в сърцето на онова, с което се занимаваме. Подчертавам и важността на това да се предвидят повече механизми за гъвкавост в рамките на кохезионната политика, както и да се търси синергията между различните възможности. Подчертавам колко е важна кохезионната политика, за да се постигне е, солиден, интелигентен, устойчив растеж, приобщаваш растеж, за да няма изолиране. За да няма изолирани лица и за да няма изолирани региони. Това мога да кажа. Това е моето становище относно економическите политики на еврозоната. Бих искал сега да чуя какво смятате вие какво вие може да добавите. Сигурен съм, че онова, което ще ми кажете, ще допринесе за по-голямото качество на моя текст. Благодаря ви за тази презентация. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Започваме с госпожа Бресо. Благодаря, госпожо председател. Нека да благодаря на Рамон Луис. Благодаря му за проекта на текст. Има доста интересни идеи в становището. Нека и аз да кажа няколко думи. Ще имам и изменения, които ще отразят това, което ще кажа сега. Защо Доклада поставя ударението върху еврозоната. Това е въпрос, който искам да задам. Защо да не разширим малко заглавието, защо да не говорим за въздействието на кохезионната политика, в частност, а не за економическите политики на еврозоната, защо да не говорим за многогодишната финансова рамка. Еврозоната, паричния съюз е съюз, в който е необходимо да се установи вътрешно равновесие. Мисля, че трябва да се подчертае важността на кохезионната политика в това отношение. Тя може да допринесе за стабилизирането на еврозоната и за заличаването на различията между регионите. Този подход е от съществено значение само че би трябвало той да се прилага в цяла Европа. Кризата доведе до значителни трусове, за да може еврозоната да работи както трябва, за да функционира както очакваме от нея, е необходимо да има инвестиции. И би трябвало да търсим сближаване между регионите, защото вследствие на кризата пропаста като че ли се задълбочи. Много е важно еврозоната да има свой собствен точен бюджет, който също да работи за намаляването на различията, да работи за сближаване. Необходимо е да търсим стабилност на еврозоната, на, на всички страни от еврозоната. Един бюджет а, за еврозоната може да допринесе за повишаването на способността на държавите членки да реагират на симетрични и асиметрични шокове. Не може обаче само кохезионната политика да носи отговорността за излизане от кризата. Кохезионната политика има за цел сближаването. Нейната цел е да има интервенция на макроекономическо ниво. Има други политики, които са малко повече насочени към микроекономиката. Когато говорим за реагиране на външни шокове, имаме нужда от макроекономически инструменти. Бюджета на еврозоната може да допринесе за заличаването на различията, за сближаването между регионите. Благодаря още веднъж и съм сигурна, че ще намерим начин да се договорим относно текста. Благодаря, госпожа Томашич gospođo predsjednice. Средства кохезийske политике придонос... Благодаря, госпожо председател. Финансирането по кохезионната политика допринася за растеж и сближаване, но единствено и само ако се предоставя за качествени проекти. За жалост, наследството от кризата, като например високият размер на задлъжнялостта, продължава да е пречка за растежа и потенциален риск. Успехът на държавната политика до голяма степен зависи от управлението, от координирането на човешкия потенциал, от стратегическото планиране, както и от капацитета за съфинансиране на национално равнище. Разбира се, има и пряка връзка между успеха и административния капацитет на местно и регионално равнище. Трябва да бъдат хармонизирани политиките на национално равнище с основните цели на Европейския съюз. Трябва също така да се концентрираме върху онези проекти, които се отразяват добре върху националните економики. За това трябва да се финансират по-слабо развитите региони. Не бива средствата да се разпределят равномерно между всички региони. Трябва също да се гарантира макроекономическа стабилност, както и провеждането на структурни реформи. Преките чуждестранни инвестиции трябва да бъдат привличани за проекти, за борба срещу безработицата. Следващия докладчик Сянка е госпожа Норика Николай. Тя отсъства. Помоляме да представя нейното становище и съответно да дам нейния принос към дебата. На първо място госпожа Николай иска да каже, че подкрепя позицията на докладчика. Благодари му за положените усилия. Би желала да направи следните бележки. На първо място доклада не засяга всички държави членки на Съюза, а само нези в еврозоната. Когато говорим за макро финансовия подход, там се покриват всички държави членки, например договора от Мастрик, бюджетния дефицит и така нататък. Доклада анализира конкретни политики за еврозоната, политики, които трябва обаче да съответстват на общите принципи на Европейския съюз. От гледна точка на сближаването, въпроса, който е необходимо да бъде зададен на е следния. Каква роля играе политиката на регионално развитие за еврозоната. За съжаление, има хора, които смятат, че целта на тази политика е просто да намали различията в развитието между старите и новите държави членки на Европейския съюз. Моя отговор, казва госпожа Николай, е, че кохизионната политика представлява добър инструмент за държавите членки от еврозоната и трябва да бъде запазена за всички. Естествено, можем да приемем необходимостта от гъвкавост и от упростяване на европейските средства и фондове. Това са идеите на госпожа Николай. Като докладчик Сянка продължаваме нататък с госпожа Мартина Михелс. Тя е следващия докладчик Сянка. Заповядайте. Äh, благодаря, благодаря и на докладчика. Според нас Докладът ни отвежда в правилната посока и съдържа разумни предложения, най-вече защото, както каза и самият господин Сисо, поставя кохезионната политика в правилния контекст. Разглежда я като изключително важен инструмент за балансирано развитие на Европейския съюз. Към текста трябва да бъдат добавени според нас някои неща. Първо, няма съмнение в това, че кохезионната политика може да допринесе за смягчаване на економическите и социални последици от кризата, но тя не може да поправи грешките на ниво економическа политика на Европейския съюз и държавите членки. Тоест, трябва да се промени економическата ни политика. Трябва да преминем от строги бюджетни економии към преструктуриране на дълга, по-добро разпред... преразпределяне на богатството и най-вече чрез финансиране по структурните фондове и други инструменти за финансиране. Няма съмнение също в това, че кохезионната политика трябва редовно да бъде изменяна, за да бъде приспособявана към реалните проблеми и предизвикателства. Не можем обаче да очакваме от нея, без да й се предоставя допълнително финансиране, да изпълнява все повече допълнителни задачи. Освен това в текста трябва да изтъкнем и нещо, което сме изтъквали неведнъж и в миналото, а именно, че полезното взаимодействие между отделните инструменти за финансиране е важно, но че не бива да има през задната врата кохезионната политика да се превръща в инвестиционна политика, насочена най-вече към частни и ориентирани към печалби инвестиции. И не на последно място, тясното обвързване с европейското полугодие и препоръките по страни е нещо, което моята политическа група може само да отхвърли, тъй като годишният характер на препоръките към отделни държави не съответства на многогодишния модел на действие по кохезионната политика. Немалко от препоръките, като например повишаване на пенсионната възраст и либерализиране на някои обществени услуги, са в разрез с целите на кохезионната политика. Европейският парламент наскоро по искане на членове на нашата комисия отхвърли обвързването с макроекономически условия. А, това също е част от мерките за економическо координиране. Благодаря. Господин Шкърлец, имате думата. Sorry, I the wrong button. Thank you, Chair, dear colleagues. Uh, благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, приветствам доклада. Няколко коментара по текста. В частта, в която се говори за растеж, според нас трябва да се говори за устойчив растеж – много лесно ще бъде да се добави определението устойчив. Приветстваме мерките в рамките на настоящия програмен период, целящи по-силно обвързване с стратегията Европа 2020. Припомняме, че сроковете по европейското полугодие и по европейските структурни инвестиционни фондове са различни, тъй като става дума за различни цели по-цикличният подход към кохезионната политика ще подкопае основните и цели, а те са преодоляване на разликите между отделните региони. Против макроекономическите условия сме, тъй като те са в разрез с економическото възстановяване и ще имат отрицателно въздействие върху гражданите и малките и средни предприятия, които са основните бенефициенти по кохезионната политика. Подобни мерки ще се отразят неблагоприятно върху репутацията на Европейския съюз в обществеността. Препоръките по страни не могат да бъдат реализирани напълно без активното участие на местните и регионални органи. Затова призоваваме комисията и държавите членки да предвидят механизъм за надлежно участие на местните и регионални органи в европейското полугодие. Важно е да се изтъкне ролята на градовете и общините за инвестициите в мерки за приспособяване към и смягчаване на ефектите от климатичните промени. За това трябва да се предвиди целево финансиране за устойчивото градско развитие в бъдеще. Подчертаваме и необходимостта от екологизиране на европейското полугодие, за да може устойчивостта да залегне в цикъла на економическото управление. Важно е да припомним също така, че намаляването на неравенството, насърчаването на приобщаването и борбата срещу бедността са основните двигатели на сближаването делът по европейските структурни инвестиционни фондове трябва да бъде повишен на 30%. Трябва да има целево финансиране за борба срещу бедността и за мерки за приобщаването. Няколко думи за полезното взаимодействие между фондовете – трябва да има полезно взаимодействие не само между FC и Хоризонт 2020. Тук можем да добавим и механизма за свързване на Европа, Еразъм Плюс и LIFE. Безвъзмезното финансиране трябва да е основният източник на финансиране по, финансиране по кохезионната политика. ЕФСИ и структурните инвестиционни фондове трябва взаимно да се допълват, но ЕФСИ не бива да се отразява неблагоприятно върху кохезионната политика. Има и още нещо важно за нас, а именно хоризонталният принцип на многостепеното управление, подходът отчитащ спецификите по места, акцент върху изпълнението и други. Всички тези елементи допринасят за ефикасността на разходването на средствата. Thank you very much. Are there... Uh, благодаря ви. Има ли други желаящи да вземат думата? Госпожа Малетич, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Uh, благодаря на колегите, благодаря и на колегата Вълкарсел Сисо за становището. Продължават разискванията за економическата политика и в комисията ЕКОН, комисията по економически и парични въпроси. Не е лесно да се отдели економическата политика в страните от еврозоната от тази в страните извън нея. Защото подходящата комбинация от економически политики – предполага инвестиции, структурни реформи и фискална консолидация, инвестиции в научно-изследователската и развойна дейност, в образованието и уменията, независимо от това дали една държава е в еврозоната или не. Трябва да работим по въпроса за капиталовите пазари, цифровия единен пазар, транспорта, енергийния съюз и редица други Така ще можем да изтъкнем и ролята на кохезионната политика. Кохезионната политика е със силно хоризонтален характер. Тя засяга всички области, които изброих до тук както и необходимостта от подходяща комбинация от економически политики във всяка държава членка с цел насърчаване на растежа и заетостта. Това трябва да е крайната ни цел. Тук в нашата комисия трябва да изтъкнем една стабилна еврозона в добро състояние като предпоставка за доброто економическо състояние на цяла Европа. Но не може еврозоната да е силна, ако не са силни и всички държави членки, и всички европейски региони. А целта на кохезионната политика е именно тази – преодоляване на различията между отделни държави и региони. Затова действително трябва категорично да настояваме за това кохезионната политика да се прилага в добавка към добрата комбинация от економически политики в целия Европейски съюз. Thank you very much, Mr. Van Nistelrooy. Just, just shortly after everything that has been said and the, and the good preparation, uh, Господин Ван Нистелрой, няколко бележки. Evaluations uh, of our actual period that three quarter of the country specific Три четвърти от препоръките по страни спадат към компетенциите на регионите и градовете. Затова трябва да има връзка между кохезионната политика и европейското полугодие. Не разполагаме с документа, изготвен от комисия ЕКОН, но ние можем да кажем поне, че трябва да се спазва принципът на единство на европейския бюджет. Това е от изключително голямо значение. трябва съвсем ясно да заявим, че не бива да се смесва финансирането на кохезионната политика с финансирането на бюджет за еврозоната, тъй като кохезионната политика се прилага към всички европейски региони. Сближаването е една от целите на Европейския съюз, не програма или инструмент. Не можем да се прави повече за еврозоната за сметка на кохезионната политика. Не бива по никакъв начин да се смесва финансирането на кохезионната политика с финансирането на еврозоната. Външните фактори. Инвестициите в България, например, водят до непосредствени ползи и за економиките на други страни. В съвета страните от Вишеградската четворка изпредставиха документ за въздействието на такива външни фактори върху страните от еврозоната. С други думи, кохезионната политика се отразява добре и върху страните от еврозоната. По време на форума, посветен на кохезионната политика, внимателно изслушахме господин Московиси. Той каза, че еврозоната трябва да стане привлекателна за всички останали държави. Но това по-скоро е едно пожелателно изявление. Ще видим какво ще стане през идните години. При всички положения сближаването трябва да се разглежда отделно, като отделно перо от бюджета. Не знам, както казах, в каква посока е поела комисия ЕКОН в своя документ – преди да приключим работата по нашето становище, би трябвало да знаем какво е записано в този документ. Би ми се искало да знам какво предвижда комисия ЕКОН. Сега ще продължим с представителя на Европейската комисия, но нека преди това взема отношение показаното от господин Ван Нистелрой. Разполагаме с проекто текста на доклада. Съжалявам, ако може би не сте го получил, но текстът ви е разпратен. Сега ще дам думата на представителя на Европейската комисия. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа депутати, Комисията приветствам извършената от парламента работа. Поздравяваме докладчика и докладчиците в сянка. Комисията е изложила вижданията си за економическата политика в еврозоната в документа за задълбочаване на економическия и паричен съюз, публикуван в края на май тази година. В този документ се предлагат редица действия, насочени към преодоляване на социалните разлики между държавите членки. Предлагат се също и редица от инструменти за сближаване, за макроекономическо стабилизиране, за подсилване на координирането на економическите политики на държавите членки. Освен това, комисията отделя голямо значение на насърчаването на инвестициите, както и на удължаването на срока на действие на ЕФСИ. В момента това удължаване е обект на тристранни разговори. Продължаването на срока на действие на ЕФСИ ще насърчи инвестициите, ще се гарантира също така и допълняемост спрямо европейските структурни и инвестиционни фондове. Благодаря ви още веднъж за вашата работа. Господин Вълкарсел Сисо, имате думата за заключение. Благодаря, госпожо председател. Преди малко казах, че се надявам, че с въпросите и коментарите си ще допринесете за усъвършенстването на този документ. Мисля, че го направихте. Това, което казахте днес, при всички положения ще доусъвършенства първоначалния текст. всички вие бяхте днес на мнение, че действията по кохезионната политика трябва всички да са насочени към намаляване на неравенството. С други думи, когато има ясно определена кохезионна политика и ангажираност по нея, то ще можем и да се борим срещу неравенството и бедността. Европа трябва да предприеме силни действия в тази област, чрез своите региони. Особено важно е в еврозоната да бъдат приети инструменти, допринасящи за намаляване на неравенството и на разликите между регионите най-вече по отношение на тези, които бяха най-силно засегнати от економическата криза, която много тежко се отрази на конкурентоспособността. Ще взема предвид тези ваши коментари в текста си. Важно е, разбира се, бюджетът да е балансиран, също толкова важно е да има и конкурентоспособност, не само в регионите, но и в държавите членки. Трябва също така да отбележим, че в становището може да се упомене и необходимостта от поправяне на грешки в структурите в държавите членки. становището, което ви предлагаме по доклад на Комисията по економически и парични въпроси. Някои от вас възразиха срещу заглавието, но не аз съм избрал заглавието. Изготвили сме становище по доклад на комисията ЕКОН и сме възприели тяхното заглавие. Напълно съм съгласен, че в частта за растежа трябва да говорим за устойчивия растеж. Ще добавя думата устойчив. Много е трудно да се отдели политиката по отношение на еврозоната от действия, които се предприемат в страните извън еврозоната. А и кохезионната политика е с хоризонтален характер. Много е важно и това, което каза господин Ван Нистелрой, а именно необходимостта от единен подход към европейския бюджет. Кохезионната политика трябва да обхваща всички региони. Няма съмнение в това. Сближаването не се свежда само до програми. Сближаването е цел. Както каза господин Ван Нистелрой, то е цел – която съществува независимо от бюджета. Сближаването не е програма, сближаването е цел. Само по себе си. Искам още веднъж да благодаря на всички колеги, които днес изложиха нови идеи. Мога да ви уверя, че ще ги включа в становището си, от което то ще стане по-добро. Благодаря, господин Бълкарсел Сисо. Нека накрая ви припомня, че крайният срок за внасяне на изменения по това становище е сряда, 19 юли, 12 часа на обяд. Гласуването ще се състои на 7 септември. Крайният срок за внасяне на измененията е 19 юли, сряда, 12 часа на обяд. Закривам заседанието. По-точно закривам откритото ни заседание. Ще помоля унези, които не могат да участват в заседанието на координаторите, да напуснат залата. Ще продължим с заседанието на координаторите.